не са готови изобщо да постигат какъвто и да е било напредък по е, проблеми е, от всякакво естество. Затова се обръщам към комисията. Защо отстъпвате на Китай? Защо сте готови да ги оставите да водят кампания срещу демокрацията. Хонг-Конг си има система на управление, Китай нарушава международните си ангажименти. И ако ще защитаваме демокрацията и у нас, и зад граница, не можем да не подкрепяме демократичните сили на Хонг-Конг. Трябва да подкрепим обаче думите си с действия. Аз лично не поддържам риториката, примерно, на това, което чуваме от Вашингтон, но както казва е, Тачер, проблема, когато заемаш е, средна позиция, е, че получаваш удари и от едната, и от другата страна. Нека да си дадем сметка за това. Благодаря. Госпожа Руис, една минута. Вчера говорихме в този парламент за смъртта на Джордж Флойд. Необходимо е да се чуе това, което се казва за расизма. Нека ви напомня и за хилядите загинали в Средиземноморието. Нима Европейският съюз не трябва да защитава по-добре правата на човека, да се бори за всички наречени Джордж Флойд по света. Ние трябва да имаме външна политика, която се основава на мултилатерализма, на разоръжаването, на ценностите. В Хонг-Конг хората протестират мирно – ние призоваваме, така както го правим и за Ливан, и за Китай, и за всички други места, да се работи за диалога. Ние трябва да настояваме отношенията с Китай наистина да бъдат многостранни, да се работи по различни договори, но също така да няма споразумения за свободна търговия, които пренебрегват правата на човека. Благодаря. Давам думата на колегата по Джемонт. Една минута. Благодаря много, господин върховен представител. Е, Китай трябва да уважава Хонг-Конг. Това означава спазване на международното право и особено е, правото на самоопределение. Да при... Ако принудим Китай да уважава Хонг-Конг, ние ще направим така, че да се спазват правата на човека и да се помогне на народите, които са жертва на етническо преследване. Ако Европейския съюз се провали тук, ако Европейския съюз се ограничи само до гръмки декларации и отдаде предимство на економическите отношения с Китай, Китай няма да спазва принципа една страна, две системи. Европейския съюз ще покаже още един път, че има че прилага двоен аршин. Аз нямам особено доверие в тази дипломация. Господин Жозе Борел, аз съм готов да бъда изненадан. Благодаря. Давам думата на Андриус Кобилио за една минута. Господин председател, господин Борел, естествено осъждаме действията на китайските власти срещу демокрацията и в нарушение на международните си задължения. Ние сме поддръжници на борбата на Хонг Конг за права и автоном. Трябва да осъществим сериозен натиск над Пекин следващата седмица. Но в е, действията на тази страна има и парадокс. Те се опитват да разрушат демокрацията в Хонг Конг, но с това показват, че се страхуват от един малък е, остров – слабите власти е, по този начин показват, е, че се страхуват. И това е, ме връща на спомените за падането на Съветския съюз. Те бяха голяма, мощна страна и се страхуваха от малки неща. Китайците са умни хора. Китай заслужава да има своето водещо място в света. Но китайците трябва да се научат, че няма нужда да се страхуват от демокрацията и могат да се получат от Хонконг и Тайван. Благодаря. Мик Уолес, една минута. Сената на САЩ през ноември мината година прие закон за Хонг-Конг с цел да се защитава економическия интерес. Също времено неолиберализма видяхме, че не помогна. Машината за промяна на режима в Хонг-Конг е задействала милиарди долари. Освен това, Американската администрация няма нищо против чернокожите да бъдат тероризирани ежедневно. В американските затвори има повече чернокожи днес, отколкото са били робите преди векове. Ние водим дебат за Хонг-Конг, но не трябва ли да водим дебат и за Йемен? Стига вече сме подкрепили такива беззаконни действия. Благодаря. Антонио Лопес и Сторис, заповядайте. Благодаря. Аз се питам какво правим тук в този парламент. Е, като чили ние сме някакъв Нострадамос. Говорим за бъдещи действия на Израел, които обаче не са се случили. Е, е, крайната левица, комунистите настояват за такъв дебат. Аз искам да поздравя зелените и социалистите, които показаха вчера, че могат да бъдат прагматични и разумни. В крайна сметка, ето, е, виждаме, че тук има колеги от Подемос. Е, вчера, например, тази колега говори за Чили. Стига вече с Чили. Това беше толкова отдавна. Нека говорим за диктатурите в момента, като Венецуела, като Куба. Сменете тона на разговор, сменете си дискурса. Господин върховен представител, как можем да обсъждаме тук действия, които още не са се случили? Говорим за възможно анексиране. Няма конкретни факти. Благодаря. Благодаря. Колегата Арена, една минута. Благодаря, господин председател. Малко съм объркана, защото видях резултатите от вчерашния вод за споразумението за високоплаване с Израел и съм объркана, защото се питам дали нашата институция е готова да защитава многостранния подход. Много колеги скачат срещу различни администрации и казват, че те са против многостранния подход, само че резултатите от вота вчера показват, че не е много ясно какви точно принципи защитаваме ние. Аз мисля, че господин Борел, вие взехте храбро решение по израелско-палестинския конфликт, но аз си поставям въпроса дали нашата институция не прилага двойни стандарти към Китай, например, по отношение на палестинско-израелския конфликт ние като че ли обсъждаме нещо, което вече е решено в международен план? Това са въпросите, които аз си задавам като парламентарист, господин Борел. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор е Натали Луазо. Благодаря, господин председател. Искам да изкажа колко много съм загрижена – Израелското правителство иска да анексира една част от западния бряг. Това е незаконно. Това е опасно и ще е едно сериозно нарушение е, с използване на сила. Силата не дава права и правото трябва да възтържествува. Казвам това с най-добри чувства към Израел. И се надявам, че израелската демокрация е достатъчно мъдра. Когато виждаме е, какво се случи с е, щатите в 2003 година с войната в Ирак, която има толкова отрицателни последици, нека да мислим. Ролята на приятелите е не да мълчат, а да дават сигнали за тези, които рискуват да сгрешат. Ние знаем как се постига мир с враговете си. А в Израел вие имате силата в своите ръце, използвате я за мира. Спомнете си думите на Ицхак Рабин. Само силните е, народи могат да сключват мир с, е, при, с е, враговете си. Покажете, че сте достатъчно силни. Благодаря. Благодаря. Ернесто Уртасун, една минута. Благодаря. Обявеното анексиране на палестински територии от страна на Израел погазва международните норми. Господин Историс, ние го обсъждаме сега, защото не искаме това да се случи. Ние искаме да защитим международните норми. Затова ми се струва, че това, което направихме вчера, беше грешка. Трябваше да отложим гласуването на авиационното споразумение с Израел. Защото в противен случай какво показваме ние като част от многостранния принцип? Има и още нещо. Европейският съюз ще има по-голяма тежест след отеглянето на САЩ. И ние трябва да го имаме предвид. За това и се радвам за това, че европейската дипломация беше категорична по този въпрос. Точно сега трябва да умножим дипломатическите усилия на всички нива. Израел трябва да знае, че един такъв ход ще има своите последици. Също така мисля, че трябва да отвоим усилията си и да работим много по-активно в съвета за сигурност на ООН така че в началото на июли този въпрос също да не остане неразгледан. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на колегата Порхия. Благодаря, господин председател, господин върховен представител. Нека да се придържаме към фактите. Ние искаме да приемем законодателна инициатива. Тук в Брюксел някои забравят проблемите на демокрацията и въпросите на суверенитета – и за това искам да напомня на институциите, че държавата Израел и палестинската власт са тези, които а, трябва да решат проблемите помежду си. Европа трябва да бъде неутрална. Някои международни анализатори вече казаха, а, че а, Европейския съюз се меси. Благодаря. Думата има Бертян Раусен за една минута. Благодаря, господ... Благодаря, господин председател. Отново ред партии едностранчиво нападат Израел – Положението съвсем не е толкова еднозначно, така както го представят колегите тук. Част от е, тези земи е, са били под е, управлението на Палестина, но всъщност са изконно израелски земи И термини като анексация и нарушаване на международното право са доста дискутируеми. Вместо е, действително да имаме своята роля в конфликта Израел-Палестина, ние сега вземаме едностранчива позиция. Ние би следвало да бъдем истински посредник в е, този конфликт. Благодаря. Сега думата има Мано Пинеда. Минута и половина. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Господин Борел, в началото на месец февруари беше казано, че един такъв ход на Израел нямаше да мине без одобрението на Европейския съюз. Аз Представлявам делегацията за приятелски отношения с Палестина. Ние трябва да си дадем сметка, че това най-ново решение на Израел ще има много сериозни последици, защото става дума за една трета от западния бряг – това е един проект, който вече десетилетия наред е много спорен. Така че няма как да не се запитаме какво прави Европейският съюз. Прекрасни изявления, но от друга страна тези думи не служат кой знае колко без да има дела. Господин Борел, искам да ми отговорите. Защо Европейският съюз не помисли да анулира члена за асоцииране, член 2? Защо не се наложи ембарго върху Израел? Защо не се забрани търговията с продукти от тези територии? Господин Борел, законът на силния трябва да се използва за защита на най-слабия, за мира и социалната справедливост. Благодаря. Благодаря. Давам думата на колегата Инчир. Herr talman, herr Josef Борел, колегори ЕПП... Господин Борел, колегите от НП се чудят какво правим тук, но НП като че ли не се вълнува от анексирането. И ние в Социалиста и демократите предпочитаме да сме активни и да предотвратим анексирането. Едно анексиране би било крачка назад в мирния процес и шансовете за възобновяване на преговорите биха се провалили. В това било подкопало цялата ситуация и би засилило поляризацията и насилието в този регион. Анексирането би било нарушаване на международното право и би нарушило член 2 от споразумението за асоцииране с Израел. Планът за Тръмп казват, че е продължение на експанзионистичните планове на Израел. Господин Борел, какво смятате да предприемете срещу плана на а, на Тръмп, като си има предвид, че ние сме организация, която защитава правата? Благодаря. В заключение и обобщение на съвместния дебат по трите теми за външно-политическите последици от COVID-19. Давам думата на заместник председателя на Европейската комисия и върховен представител по въпрос на външна политика Жозеп Борел. Колко време, с колко време разполагам? 5 минути. Пет минути за отговор на 33 въпроса. Сигурно си давате сметка, че няма как отговорите да бъдат толкова изчерпателни, колкото ви се е искало. Добре би било да влезем във връзка и след моите отговори, но ще се опитам да направя всичко по силите си. Първо за Израел и анексирането. Чухме различни гледни точки – Някои казват, че тези действия са спорни и че те не отговарят на международните норми. Искам да ви кажа, че 25 от 27-те държави членки смятат, че наистина тук се нарушават международните норми. те подкрепиха изявления, в което това се казва. Защо обсъждаме темата сега? Защото не искаме тези действия да се случат. Тези планове на Израел са публично обявени, така че точно за това и ги знаем. На мен тези планове са ми обяснявани от министри от израелското правителство, така че това, което знаем, го знаем със сигурност. Не можем да кажем, а, ама ние не знаехме. Не, и за това сега правим всичко възможно да не се стигне до такива действия, защото това много ще ни затрудни. Защо Европейският съюз не признава палестинската държава? Защото признаването се извършва от различните държави членки в Европейския съюз. Какви ще бъдат нашите действия, ще видим, не можем предварително да предвидим всичко, но позицията на мнозинството, макар и да не е единодушна, е ясна, именно, че един такъв ход противоречи на международните норми. Следователно, ние трябва да избегнем неговото материализиране. По отношение с преговорите с Китай, ясно е, че ще направим всичко по силите си, да се зачитат споразуменията с Обединеното кралство. Ще защитаме принципите, тъй като това е и в наш интерес. И работим и много активно по тази тема. Работим и с оглед на бъдещата среща на върха. Ние със сигурност ще поставим фокуса върху тема, която мнозина от вас посочиха като много важна, а именно кризата с лидерството, защото САЩ сега се оттеглят и виждаме, че започва да се води една битка за надмощие между големите сили. Аз се надявам Европа да има собствена позиция. Като говорим за стратегическа автономия, точно това трябва да имаме предвид, защото видяхме какво се случи с доставките на медицински изделия и защитно облекло. Ние трябва да се справяме по-добри в по-добре в такива критични моменти и трябва да защитаваме по-добре и собствените си интереси. Трябва да бъдем автономни. Точно това искаме, това и защитаваме. Не можем винаги да бъдем съгласни с действията на САЩ, защото САЩ понякога подхождат едностранно и в този случай ние не сме съгласни с тях видяхме тяхното решение и за Международния наказателен съд. От друга страна, ние трябва да работим за трансатлантическите отношения, защото имаме едни и същи политически системи. Например, с Китай нямаме една и съща политическа система – Има много важни въпроси, обаче по които трябва да работим заедно и с Китай. Не можем непрекъснато да бъдем съперници. Мисля, господа и госпожи депутати, че това бяха основните отговори за жалост ги има тези конфликти и ние трябва да се справяме с тях и понякога се налага да работим и по въоръжаването. Някои от вас го споменаха, но когато терористи нападат мирно население в Мали, ние трябва да има с какво да ги спрем – защото можем да гласуваме текст, е, в който да заклеймим техните действия, но за да можем да се борим с тероризма, трябва да разполагаме и с необходимите средства за това. Благодаря ви. Благодаря. С това приключваме дебата. Ще гласуваме по резолюцията за Хонг Конг. Утре ще се проведе това гласуване. Приключваме с съвместните дебати и Продължаваме с дневния ред след много кратко прекъсване. we start? Yes. Okay. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor... Добре, скъпи колеги, да започнем с следващия дебат, нека да обявя, че започва първия кръг на гласуване. До 11.45 имате възможност да гласувате по същата процедура, каквато приложихме и е, вчера. именно ще е гласуването, ще е, видите резултатите е, онлайн. Обясненията към е, вота могат да бъдат е, подавани в писмен вид е, в текст не по-голям от 400 думи. До 11.45 имате възможност да, гласуването, гласуване, да гласувате. Гласуването вече е открито. А сега продължаваме с нашия дебат. Следващата точка е изявление на съвета и на комисията за борбата с дезинформация по връзка с COVID-19 и отражението на дезинформацията върху свободата на словото. Имайте предвид, че няма да има процедура за спонтанни изказвания, няма да има и сини карти. Председателят на съвета, госпожа Бърняк, има думата, както винаги. Първа, заповядайте. Благодаря. Светът все още се сблъсква с тази е, безпредседентна е, криза в здравеопазването и гражданите биват заливани с фалшива и неточна информация, която не само създава объркване, но поставя на риски човешкия живот. Затова е много важно да има общи усилия в борбата срещу дезинформация, да има тясно сътрудничество между институциите, страните членки и социалните платформи. Съветът е, има консенсус по необходимостта да има съвместни методи за борба с е, демокрацията и за защитаване на основните права. Координирането на тези действия трябва да отговаря на демократичните ни ценности, включително свобода на словото и на медиите. Всички институции, страните членки, гражданското общество следва да се борят с бича на дезинформацията – много бе направено от институциите. Е, службата за външна дейност е, създаде и специална група и система за бързо подаване на информация за проследяване на източници на дезинформация един общ подход на всички нива е, ще може да дава възможност за справяне с явлението. Това означава то да бъде и анализирано да се прилагат европейските правила за защита на данните, да се насърчават независимите медии, да има и е, създаване на грамотност е, за е, медиите сред гражданите. Институциите трябва да работят и с социалните платформи, за да има и достатъчно ниво на отговорност и отчетност при подаване на информация – цял е, подхода е, да бъде ангажирано цялото общество в борбата с е, дезинформация означава и да представяме правилните факти да реагираме на дезинформация. В това отношение ще, комисията предлага и допълнителни мерки. Приемаме тази тематика много сериозно и предприехме стъпки за по-тясно сътрудничество между страните, членки, институциите, органите и международните организации като СЗО от, още от 28 януари задействахме е, механизма за реагиране при политически кризи във връзка с COVID-19. Събираме данни от страните членки, е, сътрудничим с е, институциите по много тематики. И подаваната информация е една от е, темите, с които се занимаваме. Дезинформациите може да оказват много деструктивно влияние, включително и по тематиката вакцини. Работаме и по други въпроси за хоризонталната работна група за повишаване на устойчивостта. Също работиме по, в групата за вътрешни работи. Дезинформацията няма да изчезне от днес за утре и ние трябва да бъдем бдителни, да подсилим инструментите си, да бъдем устойчиви и да работим не само вътре в е, Съюза, но и извън. Дезинформацията за COVID-19 продължава да създава разделение и между изтока и запада и също в Западните Балкани. На срещата на върха на 6 май е, с Западните Балкани бе постигнато съгласие да се е, засилва сътрудничеството в борбата с дезинформация и други хибридни форми на е, война. В борбата с дезинформацията не трябва да забравяме, че трябва да се отстояват и правата на гражданите, свободата на словото, свободата на медиите. И е, като последица от е, пандемията, много страни членки приеха широки мерки с цел бързо и ефективно да защитят здравето на гражданите но много от тези мерки се отразиха по доста сериозен начин върху основните права и върховенството на закона. Затова всички мерки следва да бъдат про... пропорционални, ограничени във времето и обект на контрол. Спешните мерки не следва да бъдат използвани като повод за цензуриране на новини или за нарушаване на основни човешки права. От изключително важно значение е да се подкрепя работата на медиите. Демократичният дебат, свободата на медиите, ролята на гражданското общество тук в това отношение имат сериозна роля. И съветът има за приоритет да ги поддържа. Благодаря. Благодаря. Тук е, е, сме е, изключително поласкани от факта, че двама заместник председатели на комисията присъстват тук в залата, господин Борел и господин комисар Юрова. Нека да дам думата на върховния представител. Благодаря. Госпожо председател, почитаеми членове, ясно е, че Пандемията се съпътства от една инфодемията, и да се каже пандемия на дезинформацията, подвеждаща информация, експоненциално нарастване на целенасочено разпространявани е, неверни новини от други държави. И това е много опасно, защото то засяга здравето на хората. Например, може да се намерят писания, които показват, че ако пиеш белина, няма да те нападне коронавируса. Или може да прочетете, че миенето на ръцете не помага. Това води и до престъпни действия, например вандалските действия срещу разпространяването на мрежата 5G в различни държави членки. За това комисията и СВД бяха призовани да предприемат действие. Миналата седмица ни излязохме със съобщение за дезинформацията по време на пандемията. Бих искал да обърна внимание на това съобщение, защото то обобщава действията на Европейския съюз срещу дезинформацията. Западните демокрации бяха прицел на такава дезинформация. Затова и първо ще разгледам външното измерение – тази инфодемия беше използвана от държавни и недържавни участници, за да се разпространяват всякакви теории на конспирацията. Освен това се разпространяваше неверна информация за липса на солидарност в Европейския съюз – участваха най-различни страни. Руски източници, в това няма нищо очудващо, но също така и китайски източници, които представят Китай като най-добрата система, най-добрата държава за справяне с кризата. Те опрекваха демокрацията – Разбира се, всеки хвали самият себе си, но е много важно да се има предвид, че едно е да смяташ себе си за най-добрия, друго е да виниш останалите. Тази пандемия беше използвана също така и да се ограничат правата на човека. Някои от вас вече го споменаха в хода на дебата и Европейският съюз трябва да предприеме действие. Ние работим по стратегическата комуникация в близкото съседство, особено в Западните Балкани. Оповестяваме редовни доклади, споделяме това, което имаме като информация с държавите членки, гражданското общество и медиите. Служителите в СВД наистина имат забележителни постижения. Ние мобилизирахме и системата за бърза реакция това се оказва една много ценна мрежа. От както избухна кризата с вируса, ни е помагала наистина да се борим с дезинформацията. Освен това, увеличихме сътрудничеството с международните партньори, с G7, използваме техния механизъм за бърза реакция. Работим с ООН. В бъдеще ще бъдем още по-активни, ще работим по стратегическата комуникация, обществената дипломация, ще споделяме най-добрите практики и ще активираме по-бързо тези системи за реагиране. Също така ще се борим срещу погазването на основните права и свободи. По инструмента за стабилност и мир са предвидени такива действия и ние ще ги изпълним.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 Думата има заместник председателя Вера Юрова. Госпожи и господа депутати, чухме от Жозеп Борел основните параметри на това, което наричаме инфодемика, която се развива успоредно с пандемията COVID-19. Ето защо ние решихме да подготвим съобщение озаглавено представяне на фактите. То проистича от необходимостта на равносметка на предприятите до сега стъпки. В контекста на COVID ние не започнахме от нулата, що се отнася до борбата срещу дезинформацията. Имаме план за действия. Втората цел беше да направим списък за нужни процедури, които трябва да предприемат всички. Въпросите, на които трябва да обърнем внимание, са източниците на дезинформация, кой разпространява и целите. Жозеп Борел говори за външните източници на дезинформацията и аз се радвам на това, защото смятам, че е, може да имаме геополитически Европейски съюз, само ако отстояваме своите интереси. Само, че ние трябва да решим въпросите и е, при нас и ние трябва да представим фактите за Европа, за мерките по време на кризата, крайно време фактите да се представят от нас, а не да предоставяме тази задача на други. Що се отнася до онлайн платформите, приветствам мерките предприяти от тях по време на кризата и имаме нужда от тяхната ангажираност. Ние работихме е, с тях по кодекс за поведение, с. договорихме се с платформите, те да насърчават да представят връзки с СДО и да премахват фалшиви новини, фалшиви лекарства, както и вредни съвети. Тези мерки дадаха резултат. Google е, блокира или премахна над 80 милиона реклами, свързани с коронавирус. Има какво обаче да се подобри и, наш... и това, беше, това, което предприехме, беше само първата стъпка. Ние трябва да гарантираме прозрачност и отчетност. Гражданите трябва да знаят откъде идва информацията, която стига до тях. Съвместните ни цели е, за работа с, с платформите са свързани с това хората да могат да четат това, което се случва онлайн. Целите, адресатите. Това са гражданите на Европа. Лъжата не е нищо ново, нито пък е страшна сама по себе си. Това, което мен ме плаши, е, че лесно вярваме на лъжите. Ето защо ние трябва да бъдем по-критични като общество. Ние трябва да подкрепяме независимите медии, онези, които проверяват фактите. Трябва и да предприемем нещо в областта на грамотността. Ние ще разработим план за действие а, за медийна грамотност в ние ще подкрепим, ще подкрепяме дейностите за проверка на фактите чрез медийната обсерватория. Е, ще обявим обява за 9 милиона за, проуч... за центрове за проучване. Тук трябва да обърнем внимание и на свободата на словото, което е основното, основната ни ценност законите, които предвиждат непропорционални санкции, могат да навредят на механизмите за отчетност и за те затрудняват и работата на журналистите. Това не е европейския начин, това е вредно за демокрацията. Най-добрата ни защита срещу дезинформацията са свободните и плуралистични медии, информирани активни граждани и устойчиви демократични институции, в които те имат доверие. Подчертавам това, защото това е важна част от нашите политики. Не искам да се създава Министерство на истината. Знаете, че аз живеех в система преди 1989 година, където имаше само една официална истина без плурализъм на медиите. Конкурентния пазар на ИТ е, има възло значение в демокрацията. Също въжи и за конкурентната политика в областта на търговията. За гражданите е полезно да има свободна конкуренция в свободното слово. Съобщението е първият елемент в отговора и реакцията на комисията в COVID-19 и дезинформацията свързано с него. Ние ще работим е, и по незаконното съдържание в този контекст. Оценявам това, че можем да работим по въпроса заедно с е, създадената в парламента комисия. Защото е, взаимното сътрудничество и взаимодействие дават добри плодове. Благодаря, госпожо заместник председател. Сега ще изслушаме депутатите. На първо място господин Билчик от името на НП. Благодаря, госпожо председател, госпожо заместник председател, уважаема госпожо министър. Положението с COVID-19 показа, че дезинформацията убива хората, така както убива и демокрацията. Трябва да се преборим с тези лъжи и то много, по много по-системен начин – трябва, приветствам усилията на Европейския съюз, трябва да има много по-стриктни и е, засилени действия за противодействие на дезинформацията, която идва от Китай, Русия и други страни. Да имаме единен отпор, да подчертаваме нашия начин на живот – като тази борба не е само от областта на външната политика, трябва да се работи и с социалните медии, които я разпространяват. Приветствам идеята за годишен, е, за месечен отчет, извинете, за, дези, за действията срещу дезинформацията. Необходимо е да направим така, че да има отговорност сред социалните платформи. Те също да се ангажират с борбата с дезинформацията. Ние следва да можем ясно да защитаваме науката, фактите, а това може да се осъществи единствено, ако действаме заедно. Благодаря. Благодаря. От името на социалисти и демократи, госпожа Пири. Благодаря ви. Разпространението на фалшива информация и фалшиви новини е в ущърп на демокрацията и нашите интереси. По време на пандемията, както беше казано обаче, тази дезинформация застрашава и човешкия живот – всякакви такива кампании, които се водят най-вече от Китай и Русия, са много впечатляващи. Това не бива да се случва по време на глобална криза. Европейската комисия работи за една солидна стратегия срещу външни намеси от такъв тип. Ние имаме нужда от подобни действия, защото Такава намеса е безпредседентна и се изисква безпредседентна реакция. Трябва да има специална комисия срещу външна намеса чрез дезинформация. Европейският парламент е готов да има своята роля. Благодаря. Давам думата на колегата Пагазаурун Тудунда. Благодаря, госпожо председател. Всъщност дните, в които тази фалшива информация беше най-активна, бяха дните, в които Европейският съюз все още не беше реагирал, не беше показал, че може да заеме активна позиция. Показа, че може да бъде слаб. И тук виждаме какво се търси. Търси се именно отслабването на нашата демократична система. За това е необходимо да имаме стратегия. Това, което се прави е да се търсят хора, които са податливи на такъв фанатизъм. Това са новите войници в новите битки, водени в интернет. Тези групи трябва да отслабят нашата демокрация. За това става дума. Следователно, ние трябва да защитаваме свободата на словото и трябва да се борим срещу този нов вид фанатизъм, защото тези нови войници, за които говорих, не знаят каква е целта, но използващите ги знаят целта много добре и ние трябва да се противопоставим. Благодаря колегата Деман. Колегас, wij bevinden ons... Уважаеми колеги, ние сме изправени сме пред опасността. Властите искат да разрушат основите на нашата демокрация. Комисията говори за план за действие срещу дезинформацията. Система за предупреждение, за стратегически комуникации. Използва се дори и частния сектор в борбата срещу дезинформацията Използват се хора, които проверяват фактите. От тези, които проверяват фактите, са нези, които ще извлекат ползата от всичко. Хората вярват все по-малко в класическите партии. Така че нека да сложим край на тази цензура. Е, нека е, да оставим свободата на словото. Благодаря господин Лагодински от името на Зелените. Трябва да ни е напълно ясно, че няма вълшебна пръчка, с която да се решат всички проблеми с дезинформацията. Но също така няма и един единствено верен е, подход. Но има една отправна точка. Отправната точка е да отстояваме демокрацията. Стратегията ни трябва да се развива в три направления. Да е борба с политическата пропаганда отвън, второ да образоваме хората за ползване на интернет и трето да защитаваме свободата на словото. Видяхме миналата седмица и шансове и капани в това отношение и европейските институции излизат с ясна усилия и политика. Много добре е, че се формулира рамката на тези действия. Въпросът е просто да има дебат и по темата също така. Нека и да не падаме в капана на заглушаване на демокрацията. Това, което се случва в Унгария, например, за потушаването на свободата на пресата в Полша, това, което се случва в България с заглушаването на възможностите за оповестяване на случващото се там. Ние трябва да защитаваме демокрацията, не да я разрушаваме. Също така, е, анонимността на интернет. Е, това по този начин е, се защитават гласовете на позицията и на мълцинството. Затова не бива да, да я да искаме да няма анонимност. Трябва да се инвестира повече в е, образование. Сега се планира намаление на, на средствата за това отношение и за гражданско общество с 20%. Би следвало да следваме тези си приоритети и да защитаваме демокрацията. Благодаря. Господин Глаба, благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Европейският съюз преминава през безпредседентна криза на доверието. Някои държави членки също използваха тази дезинформация. Но нека не забравяме, дезинформацията не е нещо ново. Винаги е имало лъжи, за да се стигне до властта. Нека ви напомня още за Библията и за това как човекът е бил изгонен от рая, защото се е опълчил на Бога но аз до някъде се притеснявам, защото комисията като училище разчита на тези структури за проверка на данните да ни кажат кое е истина и кое е лъжа, като същевременно има различни економически интереси. Разбира се, че никой не е безгрешен и Китай и останалите държави, но мисля, че ние не можем да си мислим, че можем да изобретим истината. Това е пример само за надменност. Благодаря колегата Лагос. Не виждам да е в залата. Колегата Томак има думата. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule înalt reprezentant, doamnă vicepreședinte. Благодаря, госпожо председател. Очевидно е, че през цялото това време, освен коронавируса, бяхме изправени пред друг шок пандемията от фалшиви новини. Това е шок, защото не можем да заобикалим истината в подобна ситуация фалшивите новини идват от Русия. Унези, които живеем в Русия, Балтийските страни, познаваме колко е специализирана Русия в дезинформацията. И това е много сериозна атака срещу европейското единство. Това, което казахте, е напълно справедливо. Говорихме, говорите за